Colleagues, we're, um, good afternoon. We're going to make a start because we have uh, votes at... Колеги, нека да започнем. Имаме много наситен дневен ред, затова нека почнем директно и да почнем на време. Основните ни членове са тук, така че ще започнем. Първа точка – приемане на дневния ред. Девета точка – Гласуването за Европейската гранична и брегова охрана ще се проведе преди точка 5. Ако нямате възражение, продължаваме по този дневен ред. Втора точка. Нямаме превод на галски, на харватски. Искам да ви напомня за електронните карти за гласуване, да си ги вземете. Трета точка – установяване на общ списък на сигурни страни на происход за целите на общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила. 95 изменения за подадени. Докладчик е Силви Киом. Комисията предлага да се създаде една такава, един такъв общ списък, списък, основаващ се на общи критерии. Сега ще дам думата на докладчицата, след което колегите ще могат да се изкажат. И така, Силви, имате думата. Благодаря, господин председател. 94 изменения има. Само едно бе оттеглено. Ще се възползвам от присъствието на докладчиците в Сянка. Другите ще получат моя коментар. Благодаря всичко, за всичко. И за помощта подхода, който исках да приложа, бе споделен от почти всички. Става дума за частичен мандат, за това и текста остава почти незасегнат. Имаме възможност да поработиме по този въпрос след съобщението на бюрото. Трябва да имаме предвид, че същия подход се подема и от съвета, е, който се обърна към офиса за обежище по въпроса за списъка за сигурни страни. И агенцията е, така се е, ще получи правомощия от е, комисията да работи по тези теми. Пет основни теми са засегнати в измененията. Първо, е, разликата между националните списъци и европейските, после процедурата за добавяне на страни, след това ако има спешно влушаване или внезапно влушаване на положението, как могат да отпаднат страните, основните права и методологията. По е, връзката между националните европейските списъци – като цяло всички докладчици в сянка са за това да има наложена хармонизация. Различно ни са сроковете и начините, които се предлагат, но всички искаме да има един процес на хармонизация. Струва ми се, че е възможно да се подаде едно решение, което може да обедини за да може да, се, да има ефективен европейски списък и да се направи това в един разумен срок. Също така в преходния период да има възможност плавно да се премине към европейския списък. Тук всички споделяме тази идея и имаме волята да започнем с този процес. Втората тема е процедурата за преразглеждане на списъка за добавяне на страни. Там някои от докладчиците в сянка подават изменения да се очертаят по-ясно процедурите за появяване в списъка в европейския списък, това вероятно ще помогне и за изготвянето на единия европейски списък. Тук въжат и бележките, които споменах за връзката между европейския и националния списък. Третата тема е отпадане от списъка, ако внезапно се влуши положението в дадена страна. Депутатите искат процедурата да бъде достатъчно, да може да се реагира достатъчно бързо, ако внезапно една страна, която е обозначена като сигурна, се окаже в влушено положение. Е също така да не е толкова твърд режима, да е по-къс срока и е, да е по-лесно да се върне с тази страна от, обратно в списъка, ако се преодолее съответната ситуация, значи да няма бюрокрация, да бъде достатъчно е, бързо да се реагира. Разбира се, трябва да има и ясни критерии, за да няма несигурност, защото в подобен случай няма да направим нищо от полза нито за страната, нито за организирането на системата за убежище. Четвърто, това са основните права. Много изменения са подадени, това е добре. Първо за законодателната рамка и за подсилване на, на правата на съответните лица, които са ангажирани в процеса, засегнати от процеса. Става дума за, също за правомощията на Агенцията за основни права. Петата тема е методологията. Много полезни уточнения бяха подадени, малко изменения са дадени обаче, след като се срещнахме последно с докладчиците в Сянка. Тоест, е, предполагам, че стават зад моя подход. Методологията за всички е от е, първостепенно значение и също установяваме, че предложенията на комисията – в този момент не са достатъчно изчистени. И ще работим по този въпрос. Офиса за бежанците на ОНЕ прави изходни заключения и е, в момента всички тези, които се обърнаха към мен, докладчицата Сянка, е добре да започваме, но няма нужда да създаваме нещо прекалено сложно на европейско ниво. Тоест, европейския списък трябва да може да функционира. А комисията с предложението, които е подала, се предвижда да дава компетенции за информация на офиса за бежанците по отношение на третите страни. Трябва тук да се предвиди да има един процес на консултация, слагам ударение върху тази дума, консултация с компетентни и независими е, заинтересовани е, страни, което в случая не е този офис, който ще има нови правомощия. Е, и офиса за бежан... бюрото за бежанците на ООН е, има същите е, заключения. Тоест нищо сложно, нещо, което да функционира и е, да не направиме така, че системата за предпазни мерки да ни заведе в една зададена улица. По-скоро просто да има консолидация на съществуващите режими. Тези предложения не идват е така от въздуха. Е, Обединеното кралство излезе с съответни предложения и консултации. Франция също е направила реформа по отношение на списъка си. Това са петте основни теми. Следващата среща на докладчите в Сянка е следващата седмица. Ще да уточним, ще разгледаме компромисните изменения. Веднага ще ви ги оповестя и се надяваме, че дискусиите ще бъдат достатъчно целенасочени, за да можем да гласуваме максимално бързо, евентуално да приключим преди края на юни, така съвсем края, за да можем да разгледаме текста с съответния до интерес и внимание, да не е, е, изпускаме нещата от ръцете си. Това е. Благодаря. Нека сега преминем към докладчиците в сянка. Колеги, ще ви бъда благодарен, ако не прехвърляте две минути. Госп... Госпожа Дати. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчика Силви Гион за задълбочената работа, която тя направи с огромно търпение. и с голямо внимание и елегантност. За това успяхме да постигнем напредък по доклада. Искам да представя накратко позицията по представените от нас изменения. Аз съм за това да се изясни връзката между националните и европейския списък ако една държава отпадне от европейския списък, това трябва да бъде отразено в националния списък. Иначе ще вършим работа без смисъл. Съществуват а, паралелно национални списъци, европейския списък а, и това води до объркване на европейско равнище объркване относно сигурните страни, както и относно практиките, както и допустимостта на молбите за обежище. Създаването на единен европейски списък на сигурни държави на происход трябва да предвижда и процедура за добавянето на трети държави към този списък, иначе ще губим времето си. Трябва да има възможност да се добави трета държава, когато условията са изпълнени към този списък. Този списък ще е ефикасен, ако има споразумение за обратно връщане, за да могат да бъдат връщани економическите мигранти. Ако сигурните държави на происход или сигурните трети държави не връщат онези, които нямат право на обежище в държавите, които имат право, които трябва да бъдат приемани обратно. Това няма да доведе до нищо. Затова трябва да има яснота относно това какви споразумения за редмисия съществуват. Говори се за временен мандат. Съжалявам, че нещата са толкова сложни. Аз съм уверена обаче, че ще постигнем съгласие, за да може този инструмент да се превърне в ефикасен инструмент, особено предвид на мигрантската криза и трудностите, които изпитваме в момента, всички онези драми, и онези трагедии, които продължават да се случват в Средиземноморието, дори в този момент. Това беше съвсем резюмирано и накратко позицията на групата на НП по предложените изменения. Благодаря ви. Благодаря. А сега от името на ЕКАРА, господин Халао. Благодаря. Благодаря за доброто сътрудничество на госпожа Кио. Екаре смята, че този списък трябва да не е рестриктивен, амбициозен. Трябва да сме, да ни е възможно да реагираме бързо, когато ситуацията в третите страни се промени. Единен списък означава е, по-малка гъвкавост, отколкото предлагат националните списъци. Затова ние сме резервирани към изменение 47, според което определени страни би трябвало да бъдат изключени от националните списъци. Европейският списък трябва да е гъвкав, както и националните списъци, за да, за да може да даде добавена стоеност и особено в случаите, когато той ще за, замести националните списъци. Освен това, изменение 69-то за сигурността на, сигур, сигурността на съответната страна, дадена си, страна трябва да е, е обявена за сигурна страна, а и ако въжи и за страна кандидат. На следващо място ще спра до тук. От името на Зелените, господин Албрехт. Благодаря. Аз ще представя коментарите на господин Ламберт, който не може да присъства. Най-напред ние отхвърляме предложението на комисията, защото смятаме, че трябва да се разглежда всеки случай, е, всяка заявка, всяко заявление за убежище трябва да се разглежда индивидуално. На второ място, парламентът, ако ако парламентът реши да поддържа предложението, ние представяме определени изменения, които допълват работата на докладчицата. Подкрепяме идеята за временен мандат не сме съгласни с гаранцията за човешките права, че тя въжи за всички хора. На следващо място обявяването на страна, на сигурна страна и добавянето или отхвърлянето на определени страни. Ние Смятаме, че всички заявители трябва да се ползват от е, една и съща процедура. Ние не знаем колко дълго ще трае да се изработят съответните насоки. Затова предлож... предлагаме да се модифицира цялото пред... предложение. Всяка страна, която не е сигурна страна в европейски списък, не би трябвало да се включва в националните списъци. Процесът трябва да е непрекъснат, да е жив процес. Ако една страна е изключена от списък за две години, то тя трябва да се счита за за несигурна. Освен това, предлагаме изменения 35, 36, 37 и 38. Господин Лапретон. Благодаря, господин председател. В резюмение представихме изменения за цялостно отхвърляне, тъй като считаме, че политиката за обежаща иммиграция в момента е истинско фиаско. Три от изброените държави има пъл... искаме пълно спиране на преговорите за присъединяване с Турция. Искам също да подчертая, че тази държава създава огромни проблеми, тъй като има на нейна територия джихадисти, застрашаващи сигурността на Европа. На следващо място в Косово има предприяти неприемливи мерки срещу християните. Това е доклад, който накърнява суверенитета на държавите, за това ние ще гласуваме против. Последният оратор, господин Кирхоп. Благодаря. Предложението е много интересно. Радвам се на работата, която бе предложена от докладчицата и подкрепяме подхода да има европейски списък. Според мен трябва да се занимаем по-скоро с метода, не толкова с избора на страните. С този пакет одобрихме като сигурна страна и Турция. Всичко това обаче беше много сложно. Важно е да не сме под натиск, трябва нещата да се разглеждат отделно и се радвам, че изследването на ЕАЗО влиза в подробности. Благодаря, госпожа Вержа. monsieur. Благодаря. Извинете ме, господин председател, малко късно дойдах, но не исках да подмина разглеждането на, тази, на този текст, защото нашата група има предложение. Нашия е докладчик в сянка Мартин Андерсън не е тук, но тя работи много с Силви Гион. Както зелените, ние лично ще отхвърлим цялото предложение на комисията. Считаме, че като си има предвид как се развива положението в някои страни, трябва да направим списък на несигурни страни. Е, цялата информация, която имаме на разположение, ни показва, че е, има страни, които е, е, уж ще влязат в списъка на сигурните страни. Е, там съществуват проблеми много често не само не могат да се подадат искания за убежище, а хората биват убивани. Така че трябва да мислим какво точно правим. Аз лично съм ужасена от е, това как се развиват е, събитията. Тук не става дума за криза на миграцията, а драма с бежанците. И е, ние нищо не правим, освен да е, увеличаваме броя на смъртните случаи в Средиземното море. Виждате какво се случва над 3600 е, смъртни случаи има в Средиземно море поне 1000 от началото на годината и 6000 до 8000 ще е тази цифра до края на годината. Не знам какво ще правим, ако продължаваме с тази унищожителна за хората политика. Време е комисията и съвета да си дадат сметка за това какво правят, защото става дума за създаване на история. Благодаря. Искам да попитам госпожа Диом дали иска да каже нещо. Не? Добре. Благодаря, Силви. Ще продължим по-нататък с гласуването след обсъждането. А сега ако обичате, директора на Агенцията за основни права и неговата колежка да се придвижат към подиума, докато стане това, ще ви въведа в тази точка. Радваме се да привезваме днес новия директор на Агенцията за основни права, господин Офла Ерти. Той ще представи доклада за 2016 година на агенцията. Тук в този доклад са отразени дейностите на агенцията и напредъка на агенцията и пречките пред агенцията за 2015 година. През юни и юли по тези въпроси имаме тристранни срещи, така че важно е да чуем представенето на доклада. От вашия избор Това не е първият път, когато говорите в парламента, но откакто аз съм председател на комисията, това е първият път. И така, след господин Офлагер, ти ще говори госпожа Зайденстикер. Госпожа Зайденстикер, здравейте. To present the Fundamental Rights Agency's annual report. Искам да представя нашия доклад. Искам да започна с благодарност от името на нашия борт за вашите дейности, за това, че се застъпвате за човешките права и тези права са застъпени в голям спектър на вашите политики. За мен беше удоволствие да посрещна миналата седмица делегация от парламента. Всяка година ние подобряваме годишните си доклади, искаме да увеличим нашата видимост и да увеличим релевантността за политическите дебати, защото всяка държава членка има своите предизвикателства и приоритети. За тези от вас, които познават годишния доклад, те ще са забелязали, че докладът се казва доклад за основните права, Периодът се простира от годината на публикация до, сне, до сегашния момент. Искаме ясно да уточним, че докладът е, взима, взема предвид развитието на политиките в Европейския съюз. В повечето случаи ние подчертаваме и анализираме ситуациите в Европа от гледна точка на основните права правим сравнителен анализ на основните права. Но в същото време също увеличаваме и броя на становищата в доклада. Ние публикуваме този документ на всички европейски езици. Надяваме се с това докладът да стане по-полезен както в Брюксел, така и в държавите членки. Е, на базата на този доклад може да вземате своите добре информирани решения. С доклада ние допълваме становищата, законодателните становища, които се изискват от европейските институции. Както знаете, много от тези становища идват от вашата комисия. По ваше желание ние излязохме със становище по законодателното предложение на комисията за, сигурни, за списъка на сигурни държави. Друго становище беше за индикаторите в, на, европейските, на Европейския съюз в контекста за създаване на общ механизъм за анализ на <clears throat> основните права и върховенството на закона. Надявам се, че и в бъдеще ще искате нашата експертиза, нашите становища, защото по този начин ще може да осигурим един добър законодателен процес. През 2015 година се оказа много важно за нашия път, както и за агенцията, да развием разумни становища в областта на човешките и основни права. Становищата покриват теми като основните права за достоен живот, борбата против трафика, теми като важността за интегрирането на мигрантите. Уважаеми депутати, вижда се ясна нужда за справяне с беженската криза в унисон с основните права. Тази област е много важна за нашата работа. Както в дългосрочните проекти, така и в краткосрочните проекти това е важно. Но за да може да се справим с проблемите, агенцията трябва да, трябва, има нужда от повече капацитет. Това трябва да е централен въпрос на дискусиите. Миграцията е една от основните области за политики в Европейския съюз. Тук има нужда от достоверност и от устойчивост. Основните права играят тук ключова роля. От създаването на нови политики до тяхното прилагане в контекста на най-голямото придвижване на беженци от Втората световна война насам. Трябва да има принципен под, подход, подход в защита на основните права. права. Трябва да продължим нашия диалог по тези въпроси. И с това искам да дам думата на нашия директор Майкъл Флахери. Той ще навлезе в повече подробности по доклада.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 Аз се присъединявам към нашия директор в е, благодарностите за вашата покана и възможността да представим годишния доклад на е, Агенцията за е, основни права. Той се приема от управителния съвет на базата на работата на персонал на агенцията. И затова се възползвам от възможността да изкажа колко високо цена раб... отличната работа на колегите в Виена, която е представена в страниците пред вас. 2015 година, уважаеми депутати, беше трудна година. Позволих, видяхме, че има отстъпване от защитата на основните права. Надигна се една риторика, която върви срещу ценностите на основните права. В нашия доклад се отразява това. Нека да представя малко контекста. Е, както говори госпожа директор, основният проблем е миграцията и обежището. Няма да ви давам статистики, вие сте наясно с тях. Но както и да наречем тази криза, тя е криза на ценностите и криза на основните права. И в такъв смисъл оценяваме много високо начина, по който вашата комисия остана ангажирана с е, обстоятелствата. Ние е, ви насърчаваме да продължите с е, целенасочените изслушвания за положението с основните права. В нашата работа, в доклада вие ще видите, че вашата работа има много отношение към темите засегнати в доклада. През 2015 има данни, че в някои страни има отстъпления и е, по възможност да се е, създаде условия за обратно връщане. Дори благоприятни политики на администрацията могат всъщност да изложат е, мигрантите на риск за връщане. В някои страни членки събирането на семейства се забавя до там, че се поставят, поставя проблеми с спазването на основните права. После, правата на децата. Тук отново има проблеми. 30 до 40% от мигрантите са деца. И е, за съжаление, 30% от е, жертвите в Средиземно море са деца. И според един доклад, две деца от, е, се давят всеки ден от септември 2015 година. Огромни са рисковете за децата по пътя на миграцията. И когато обсъждаме как добре да се реагира, в доклада се съдържат предложения за конкретни мерки, които могат да бъдат е, ефективни. Първо, трябва много по-добре да се интегрират стратегиите за защита на децата в процеса за убежище и миграция. И още един пример. По-добре и по-бързо трябва да можем да назначаваме настойници на не придружени малолетни. Трето, става дума за расизма и нетолерантността. Това е бич за 2015. В много общности се докладва за е, все повече подобни случаи. Антисемитски е, нападения, нападения срещу рома, срещу мусулмани. Изключително важно е да си даваме сметка до каква степен нападенията срещу мълцинствата всъщност е, показват, че проблема се съдържа в зле прилагани или неадекватни закони, а не сред самите малцинства. И, както се отбелязва в годишния доклад, в повечето страни членки трябва да се работи повече за описване и преследване на престъпления, свързани с насаждане на омраза. След това, защита на данните. Вечно е предизвикателството да се балансират изискванията на националната сигурност с основните права. Докладът отразява е, все по-засилващото се е, значение, когато е, се предлага да се ограничават права, да се прилагат три основни принципа – законност, необходимост и пропорционалност. Тези въпроси са разгледани в подробности е, е, от нас. Вие ни помолихте да излезем с е, становище за основните права и подслушванията в Европейския съюз. Представихме ви това становище преди известно време. Но установихме няколко неща, нека ви ги представя сега. Много страни а, осъществяват мерки по масово наблюдение, но само пет от тях имат законова рамка за осъществяване на такова наблюдение. Освен това, има изключително много различни органи и е, системи за осъществяване на подобен наследение и надзор. Е, Насякъде има проблеми с липса на опит, ресурси и пълномощия за вършене на е, задълженията така както трябва. И в заключение, уважаеми депутати, какво можем да направим? Четири предложения имам. Първо, Обръщаме ви внимание на становищата, съдържащи се в доклада. 41 са те, много внимателно са обмислени и всичко те е, са, така да кажа, е, интелигентни или смарт на английски, като съкръщение. Е, те покриват всички теми, по които работите вие. После, основните права, хартата за основните права трябва да бъде в сърцевината на законотворчеството. Знаеме, че вашата комисия застъпва тази теза, но това не се случва във всички области. Основните права трябва да бъдат застъпени във всички законодателни текстове. Примерно трябва да се обсъждат повече, когато се обсъжда европейското полугодие, например. После, обучение за основните права. То трябва да стане по-интензивно, трябва да има широки програми в страните членки и в институциите в Европа, да има съответно финансиране и добро изпълнение. Отново, като в центъра стои хартата на основните права. И накрая, уважаеми депутати, в работата ви от тук нататък, моля, възползвайте се от Агенцията за основни права. Той, тя е един независим център за отлични постижения в тази област. Използвайте нашите изследвания, използвайте нашите безупречни данни, използвайте е, правните ни анализи и становища. Използвате ги, за да разпространявате информираност, за да изграждане капацитет за спазване на основните права и в институциите, и в страните членки. И накрая, в заключение, нека да кажа, че ние в Агенцията за основни права сме на ваше разположение в тези е, времена пълни с предизвикателства. Председателят, благодаря за така добре обобщения е, подробен доклад. Ние имаме, за съжаление, ограничения във времето, за това искам да кажа кой ще се изкаже. Um, сега ще изчета списъка и разбира се, ще имате възможност да получите отговори. Дайте ми знак, ако искате да се изкажете сега. And... All right, everyone wants to speak. Okay, so... Всички искат да се изкажат по две минути. Край. Няма да добавям никого повече в списъка. Записах ви всички. Моля, спазвайте е, времето. Две минути. Много, много дълги е, следващи точки имаме, не можем да си нарушаваме графика. Господин Бони. Благодаря, господин председател. Благодаря за доклада. Мисля, че той е много полезен и важен, добре структуриран, с отправени препоръки. Става дума за становище с акцент върху подкрепа на държавите членки в провежданата от тях политика. Искам да се спра на два конкретни въпроса. Първо, свързано с информационното общество, неприкосновеността на личния общество и защита на данните. Мисля, че е изключително важно тези права да се спазват, да има законосъобразност, пропорционалност. За съжаление, в моята страна законодателството се насочва по-скоро към действията на полицията и на други правоприлагащи органи. Считам, че това създава проблеми с управлението и контрола върху дейността. Аз не го казвам, защото не ми харесва страната ми. Не, аз обичам страната си, но забелязвам една тенденция. Проблема между намирането на баланс между сигурността и а, свободите е проблем за много държави. Ние трябва да разгледаме становището на Агенцията за основните а, права. В Полша гражданите организират а, обществено изслушване по законодателството за борба с тероризма. Искам също да допълня нещо относно расизма, ксенофобията и нетолерантността. Напълно съм съгласен с първото становище в този параграф, в тази част на доклада, отнасящ се до някои дейности и политики. За съжаление, в моята страна правителството реши да премахне съвета, който работеше в областта на борбата срещу ксенофобията и дискриминацията. Това беше органът, в който бяха събрани представители на различни институции, за да могат да действат съвместно. Госпожа Вержия е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря най-напред е, на представителите на агенцията за високото качество на тяхната работа, за краткият характер на представянето на доклада, както и акцентите, които са поставени в доклада за тази година. също и определенето на реда на представяне на приоритетите. 2015 казахте, че е лоша година, що се отнася до опазването на основните права и ценностите на Европейския съюз. Мнозина в нашата парламентарна комисия споделяме тази констатация. Може би не чак толкова по първата точка. И бих искала да подчертая това, тъй като има проблеми с, с прилагането на европейското законодателство, международното право в областта на миграцията от страна на държавите членки, що се отнася особено на спазване на принципа за невръщане и що се отнася до колективното изгонване, също оказването на хуманитарна помощ на беженците и особено обръщане внимание на състоянието на децата. Те са все повече пристигащи тук на територията на Европейският съюз. Мнозина от тях са непридружавани, малолетни лица и те са все по, на по-крехка възраст. И аз лично съм имала възможност да се убедя в това. Бих искал също да кажа, че моята група ще поеме отново е, тази инициатива, която фигурира във вашия доклад. Ще спра след малко, господин председател. И а, ние се радваме, че въпросът е отразен във вашия доклад. Председателят на ГУЕ на следващото заседание на координаторите ще изготви становище за правата на мигрантите в горещите точки в Италия, в Гърция, както и за сроковете на задържането им, особено на малолетните лица. И в заключение искам да кажа, че очаквах, участвах миналата седмица на форума на лауреатите на наградата Сахаров и мога да кажа, че за съжаление това ме накара да констатирам, че има връщане назад и сме далече от постигане на поставените цели. Господин Киркоп има думата. Благодаря. Поздравявам авторите на този задълбочен доклад. Искам да наблегна на въпроса за децата. Читам, че е важно, че има позоваване на въпросите, свързани с бедността сред децата. Радвам се, че беше постигнат компромис между тези, които изчитват, че нематериалните и материални аспекти са важни. Мисля, че е постигнат сега необходимия ланс, а това е важен въпрос. Относно специалното третиране на децата в съдебната система, има позваване на този въпрос в документа. Тук аз бих искала също да видя, че има особено отношение към децата по отношение на медицинското обслужване, най-вече психологическите услуги. За съжаление не се обръща достатъчно внимание на този въпрос, но той е изключително важен според мен. Освен това, искам да се спра на въпроса за закрилата на децата. Предвид на разпространението на интернет и на киберпрестъпността, и доставчиците на услуги в тази сфера. Неодавна посетих с делегация САЩ. Срещнахме се с доставчици на такива услуги. Те са неясно с проблема. И на последно място, относно радикализацията. Всички сме обезпокоени от начина по който става радикализацията на младите хора някои поради социалните им условия, други поради семейни причини и прочие. Но те са изложени на медиите и на влиянието на интернет. Считате ли, че се прави достатъчно в тази сфера? Можете ли вие като организация да насърчите предприемането на действия от страна на националните правителства в това отношение? Председателят, колеги, аз казах, е, че няма да приемам повече желаящи за изказване, за включване в списъка на ораторите, тъй като това е много благодатна тема за разговори, но не разполагаме с достатъчно време. Госпожа Албиол има думата. Моля да се придържате към регламента от е, две минути. Благодаря. Най-напред искам е, да ви благодаря Искам да поставя три кратки въпроса. Има е, хиляди е, хора, които нямат е, свободи в Европейския съюз, защото са търсещи убежище или мигранти. Задържат ги. Има повече от хиляда малолетни лица в това положение, което нарушава Конвенцията на ООН за правата на детето бяха публикувани от комисията альтернативи на процедурата за задържане. Особено на гръцките острови, там има затворени центрове, същото се отнася и за Лампедуза. Какво считате за тази ситуация? Какво възнамерявате да направите? Относно отношенията между Европейския съюз и Турция, има съмнение относно законността на споразумението, има искания да се нарече декларация. Въпросът е дали агенцията прави анализ на това споразумение, последиците от него. Ние от ГУЕ Посетихме с делегация Турция. Това, което видяхме, беше очевидно. Има непрекъснато нарушаване на основните права, депортират се хора, които нямат дори възможност да подадат молба за обежище. Има пресичане на границата. Ще се изготвили е доклад за нарушаването на човешките права в контекста на споразумението с Турция? Има ли някакви жалби в това отношение? И последният ми въпрос относно новият орган, който ще замени Frontex. Днес ще имаме гласуване по този въпрос в нашата парламентарна комисия. Това ще доведе до повече затваряне на Европа, превръщането и в крепост е, и този орган ще бъде още по-непрозрачен, отколкото е Фронтекс в момента. Дали агенцията сътрудничи в това отношение? Според вас как ще се отрази този орган върху ситуацията по границите на Европейския съюз? Благодаря ви, колеги. Моля ви да се придържате към регламента изказване за две минути. Питър, съжалявам, че съм толкова строг с теб. Благодаря. Благодаря за този доклад. Искам да направя една по-обща бележка и да поставя един въпрос. Първо, върховенството на живота, върховенството на а, закона, Основните права са част от либералната демокрация, но някои от държавите членки казват, ние искаме либерална демокрация, ние искаме нелиберална демокрация. В такива случаи основните и човешките права ще трябва да бъдат редефинирани. И трябва да помислим какво да се направи в такава ситуация. Как може да опишете ситуацията с основните ните права в либералната или нелиберална демокрация? На следващо място за стратегията за интегриране на ромите, която споменахте. Мисля, че ситуацията е много по-лоша, отколкото я споменавате. Има различни типове дискриминация, има сегрегация в образователната система. Беше заведено дело срещу Унгария за неизпълнение в това отношение. Искам да ви попитам какво може да направите срещу това, как може да ни помогнете, за да се сложи край на този процес. Господин Юрек. Благодаря. Благодаря за представения доклад. Въпросът ми е следният. Вие казахте, че има прояви на нетолерантност в Европа. Това, което ме тревожи, е, че вие не говорите за нетолерантност по отношение на християнските младсенства, тъй като се наблюдават подобни актове на насилие в миграционните центрове или по миграционните пътища. Преди две седмици излезе доклад от хуманитарната организация Отворени врати, Open Doors. Подобни действия са съчетани с нарушения на върховенството на закона, тъй като обществените органи не предприемат действия или не информират е, обществеността за действителното състояние на нещата. Имам и въпрос. Не считате ли, че предвид на трагедиите при нелегалната миграция, няколко стотици души се удавиха напоследък, е, Считате ли, че нези, които организират този трафик е, с цел финансово облагодетелствани не трябва ли да бъдат изправени пред Международния съд, е, тъй като те застрашават живота на хората? Трябва да си даваме сметка, че става дума за организирано движение и някой трябва да поеме отговорност за тази човешка трагедия. Госпожа Интвелт. Благодаря, Искам да споделя едно наблюдение, не толкова въпрос. Искам да благодаря на Агенцията за основните права за неуморната и дейност в защита на основните права. Запознавайки се с доклада, той е много кратък, действително. Ние сме добри в извършването на анализ на допуснатите грешки, в излагането на нарушенията на основните права, но ми се струва, че нещата се влушават за всяка година. Какво обаче се прави? В нашата комисия ни изготвяме предложения за механизъм за устояване на демокрацията, основните права и върховенството на закона. Вие също дадохте своя принос. Питам се дали агенцията би могла да играе роля в това да не само да констатира нарушенията на основните права, а и какви са пречките за преодоляването им, тъй като не се излагат нито правни или пък практически или материални причини. Винаги се говори за политическите причини, водещи до такива нарушения и липсата на политическа воля за решаването на проблемите. Не е случайно, че има нарушение на основните права. Това винаги е резултат на определена политика. Затова се питам, дали във вашия анализ, в препоръките, които сте отправили, обръщате достатъчно внимание на това, как да се постигне по-голяма политическа подкрепа за справяне с нарушенията на основните права в отдалните държави членки. Госпожа Матеро. Благодаря. Нещо не е споменато в доклада, а именно групата на хора, които нямат документи. Вие говорихте за онези, които остават незаконно, след като им е отказано местопребиваване, но разрешение за пребиваване, но е, какво става с хората, които изобщо нямат възможност да подадат заявление с тази нова политика, ние загърваме тази група хора, хора, които идват от страни разкъсване от война. Рискът е, че ще имаме все повече хора, които ще се укриват. И това се случва много в Швеция. Има много хора, които са без документи и те се крият. Това са хора, които биха получили разрешение за пребиваване, но не са го получили, защото нямат документи и сега те се крият. А онези, които са получили отрицателно становище, тези, които не са били изпратени обратно, тези, които имат временно разрешение за пребиваване, тези хора по принцип са интегрирани в, общества, в обществото. Те биха могли и да, те биха могли да имат възможността за, да получат постоянно пребиваване на, за постоянно разрешение за пребиваване, но тъй като идват все повече страни, е, хора в тези страни, те са в риск да бъдат изпратени обратно. Така че трябва да се помисли и за техните права. Мария, аз продължавам въпроса на преждеговорившата колежка, е, тъй като ние говорим за преосмислянето на Тъблинската система, чрез която искаме да предотвратим вторичните движения. Каква е вашето, какво е вашето становище за свободата на движението на хората? Как принципа за движението на хората може да е в унисон с основните права? И къде е решението? От една страна виждаме какво се случва в Швеция. Свободата на движение води до определени промени а, извинявайте, проблеми. Така че какво е становището ви за движението, за свободата на движение на хората? Искам да ви благодаря и за интересния доклад и интересните данни. Сарая Пост. Благодаря. Аз също искам да благодаря и смятам, че Докладът е много интересен. Глава четвърта за интеграция на ромите. Съгласна съм с становището, което представяте, но въпреки това имам няколко въпроса, свързани с ситуацията на ромите. Наистина смятам, че живеем във време, когато становища и политики предизвикват някои групи от хора да връщуват. Е, с други групи от хора. Има популистски движения, които предизвикват това. И моят въпрос е, как може да осигурим така, че в дневния ред да залегне приоритетно въпроса за ромите? Това са милиони европейски граждани, които живеят в много трудна ситуация. Има хора, които бягат от своите страни поради дискриминация, поради бедност, поради депортация и така нататък. И тези, които се възползват от а, свободата на движение и, това, и когато това са роми, те биват третирани много лошо, по-лошо от кучета. Ето, роми от Балканите се придвижват е, на запад, към западните страни и те биват третирани много лошо. Е, това са често хора без документи. И аз говоря тук и за е, хората без гражданство. Какво става с тези хора? Знаем, че има много хора, които са без документи. За тези хора трябва да помислим. Силвия, Вон Кап... Силвия Ивон за една минута, ако можете да се вместите. Благодаря. Много съжалявам, самолетът ми закъсня и аз не можах да бъда на време. Искам съвсем конкретно да ви попитам следното. Вие имате глава за Евродак на 22-ра страница. Говорите за това, че сте направили анкета сред държавите членки и искате повече информация за това, защо се взимат пръстови отпечатъци от бежанците в държавите членки. Исках да ви попитам, дали Дали, имате, дали сте получили повече информация наистина по тези въпроси? Дали а, имате информация от държавите членки? Благодаря. Сега давам думата на директора на агенцията Майкъл Офларете за отговор. Съжалявам, времето е ограничено, но за съжаление това е. Благодаря. Ще се опитам да отговоря. Ще дам думата и на моята колежка, госпожа Зайден Секър. И така, на въпроса на господин Бони. Не зная подробностите за държавите членки, но мога да ви кажа, че ще изготвим по-нататъчен анализ за ситуацията на наблюдение и надзор а, по отношение на правоприлагането. На госпожа Вержа. Много колеги засегнаха същите въпроси за бежанците. Нашата агенция е съгласна с това, че въпросът за бежанците е много важен и това е криза на криза, с която действително трябва да се справим. Изпратихме временен екип в Гърция. Въпросът беше за фундаменталните права, за основните права в хотспотовете. Дали може да изготвим становище по това? Да, ние сме на разположение. Господин Кърхоп говори за децата и хора с ментални проблеми. Докладът, който ще изготвим през 2016 година, ще съдържа тази ситуация. Ще отразим специално ситуацията за здравеопазването на мигрантите и ситуацията за менталното здраве на бежанците. Защитата на децата онлайн и социалните платформи. И по този въпрос искам да ви кажа, че заплахата на основните права е голяма и е, социалните платформи могат да играят ключова роля тук. По отношение на госпожа Албил, нейния въпрос за напреженията и за задържаните хора. Ние посещаваме често гръцките острови, с много, работим с много малък екип там и съветваме властите и европейските агенции как да предотвратят на, на, нарушаването на основните права. Ще продължим нашата работа там и очакваме също така сътрудничество с Фронтекс. За момента имаме много добро сътрудничество с Фронтекс. Господин Нидермюлер засегна няколко въпроси, които предизвикват, които имат нужда от доста задълбочен дебат. Но наистина въпроса за де, либералните демокрации и правата в тях. Нещата тук опират до задълженията от договорите и тези задължения си остават а, валидни. На въпросите на госпожа Интвелт и госпожа Пост. Интеграцията на ромите – това е скандал за Европа. Ние правим всичко възможно в рамките на, на закона и на нашия мандат да подкрепим спазването на, на човешките права за ромските общности, независимо къде се на, намират включително и за пътуващите ромски общности. Сега и нетолерантността към християнските общности. Няма значение каква е, е религиозната група. Важно е правата на всички религиозни общности да се спазват. Искам да се съглася с господин Юрек за това, че трябва да предотвратим трафика на хора. Госпожа Инфелд, как може да идентифицираме пречките за прилагането на човешките права, политиките. Винаги има политики, но причините за неприлагане на основните права е много често незнанието и липсата на ресурси. Искаме да привлечем вниманието ви към всички тези аспекти и се надяваме а, с това да сме ви полезни. Нашата работа е превентивна. А, много е трудно да се каже какво не се е случило. По-лесно е естествено да се каже какви са нарушенията на, на човешките права, какво се е случило. Сега за мигрантите без документи и за добре интегрираните мигранти, които трябва да бъдат изпратени обратно. Това е много сложна материя. Много трудно е да се определят отделните ситуации. Не може да има общ отговор. Ето, например, ромите е, имат специални, специфични нужди. Те трябва да бъдат взети предвид в този контекст. По отношение на реформата на Даблин. Това е много сложна област. Би било, бихме, били, бихме изготвили с готовност становище по този въпрос. въпрос, на въпроса за Евродок. Аз не разбрах много добре въпроса, но с удоволствие бих продължил на двустранни начала дискусията с госпожа Кауфман. Благодаря, уважаеми депутати. В е, последната минута нека да ви отправя една голяма благодарност за толкова удачните е, наблюдения, които изказахте за правата на Рома, на децата, за християнските младсинства, например. Ще продължим да разсъждаваме по тези въпроси и в управителния съвет Определено включваме темите от вашия дебат в нашите дискусии, така че ще отразим всички ваши коментари. Достъпността, използването на нашите съвети е от ключово значение. Опитваме се да стигнем до много повече нива на политически вземане на решения. Трето, много интересно, е това, което говорихте за политическата воля. Естествено, не можем да спрем само с това да посочваме къде са нарушенията. Ние показваме в доклада и примери за добри практики. И се надяваме, че така сме направили една добра първа стъпка. Разбира се, необходими са политически дебати. И Форума за основни права ще започне да функционира съвсем скоро. Добре дошли сте, определено имаме нужда от е, политики в отговор на поставените проблеми, председателят. Благодаря и на вас двамата и на вашите служители за този толкова обемен доклад за, по тези ключови въпроси. Оценявам високо вашите коментари и поканата ви да използваме ефективно вашата агенция. Надявам се, че ще имаме и други случаи да се срещнем с вас в, е, по, с повече време. Благодаря за дебата. Сега, колеги, ако имате е, електронните си карти на разположение, след две минути започваме гласуването в 16.15. Виждате, че от тук до 16.15 трябва да приключим с доста гласуване. Аз лично би бил много внимателен, обаче междувременно. Затова, моля, пригответе се. colleagues first. I'm just addressing the uh, coordinators to ensure that... Колеги, обръщам се към координаторите. Тук ли са всички членове, заместници? Имате ли си картите? Готови ли сте? Дайте ми знак, ако обичате. Yeah. You're fine, but so if you could all be seated, thank you. Okay, we're going to begin the vote. It's a complex vote. If there are any concerns at all, please. Започваме гласуването. Сложно е. Ако имате някакви коментари и предтиснения, дайте ми знак. Започваме. Първото, девета точка, предложение на регламента е, за е, гранична и брегова реклама. 863-2007 е, е регламента. Атис Пабрик за докладчика. Започваме с е, трето изменение. 103. Моля, гласувайте. One, oh Is it not working? Try again because mine didn't work the first time either. Could you repeat again? Okay, I'm just going to repeat this one so it's a test. Amendment 103. The vote is still open. Изменение 103. Още имате възможност да гласувате. Доколкото разбираме, е само един депутат се опитва да си провери машината. Ами, дайте тогава, гласувайте с ръка, вдигане на ръка. Добре, един от социалистите ще гласува с дигане на ръка. Край на гласуването. Отхвърля се. 102 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 104. Моля, колегите, 104 анблок гласувайте. The vote is closed. That is rejected. We move to horizontal. Край на гласуването. Отхвърля се хоризонтален компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Хоризонтален компромис 2. Моля гласувайте от Комисията по транспорт. Край на гласуването. Приема се. Изме... Изменение 122 по точка от преамбила 5. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 208. Край на гласуването. Приема се. Изменение 220. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Член 5, параграф 1, изменение 317. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 794. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис на по член първи. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 2. Моля, гласувайте. Carried. Край на гласуването. Приема. 249 и 253 анблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 250, 251, 252 анблок. Моля, гласувайте. Край. Отхвърлят се. Изменение 11. От докладчикът, моля, гласувайте. Vote is closed. That is carried. Край на гласуването. Приема се 260. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се 261. Closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис по трети член. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 4. Sorry, amendment 275, the vote is... Извинете, изменение 275. Моля, гласувайте. The vote is closed. That is carried. Край на гласуването приема се компромис по член 4. Моля, гласувайте. closed. Край. Приема се. Amendment 286. The vote is open. Изменение 286. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по пети член. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 340. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърлено. 342. Гласувайте, моля. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 12-то изменение на докладчикът. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по 6 член. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуване по член на компромис 6А нов. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 374. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 395. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 405. Гласувайте, моля. Край. Приема се. 406. Извинете. Афет 32. Моля, гласовете. Край на гласуването. Отхвърля се. 416, 17 и 18 анблок. Моля, гласовете. Извинявайте, 16 и 17 анблок. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 418. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромисен 10. Край на гласуването. Приема се. Изменение 427. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 448. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 4, 5, 8. моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 11, моля гласувайте. Closed. Carried. Amendment 474. Край. Приема се. 474. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 12. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 13, първа част, в две части. Първа част. Първо за думите и трети страни. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се и втората част от компромиса. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 561. Моля, гласувайте. Closed. Край. Отхвърля се. Компромис по член 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис по член 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 592, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 596, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член на 16. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 601 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромис под член 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се Изменение 607. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 612 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 617 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 627 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 18, първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част, част Б. Моля, гласувайте. Все още имате възможност да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение по член 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 694 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 43-то изменение от докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 698 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 696 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 697. 697. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 699. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 700. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 701 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 702 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 703 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 704 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 706 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4 на бюджетната комисия. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 707 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се устно изменение. Моля, гласувайте. Устно изменение на Моника Холмайер. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Пето изменение на бюджетната комисия. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение по член 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение по член 25. и Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 726 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 26, първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 747 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 756 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 757 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромис по член 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис по член 33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 807. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис по член 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис по член 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 833. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 835. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 839 то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се Компромис по член 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 861 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 862. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 Приема се. 803 изменение отеглено. 896 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по членове 44 и 45. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Компромис по членове 46 до 49. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 918 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 920 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 921. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромис по член 51. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 52. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис по член 53. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 960-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 967 изменение и и АФЕТ 69 са еднакви. Моля, гласувайте по тях. Край на гласуването. Отхвърлят се. 976 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 978 и 979. Те са еднакви. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се компромис по член 54. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 994 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 995-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 996-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Девето изменение на бюджетната комисия. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 999 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромис по член 60. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис по член 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. АФЕТ 76. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 1024 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 1020 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по изменение 63. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1027. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис по член 67. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис по член 67, 68, е, извинете. Край на гласуването. Приема се компромис по член 69. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис по член 70. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1084. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1087. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 1090 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромис по член 71. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис по член 72. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 1139 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 1140. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 1155 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 74. Моля, гласувайте. 74 член. Край на гласуването. Приема се 1162 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по членове 75 до 78. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по членове от 79 до 82. 8, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 105-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 106-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромис по точка 2 от преембюла. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 113-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 118-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 116-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 117 то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромис по точка 5 от преембюла. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се ком... Извинете, 124 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 125-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис по точка 7 от преембюла. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 132 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромис по точка 9 от преембюла. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 138 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 139 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 140 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 142 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 143 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 144-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 146-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 145 не. 149. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромис по точка 14 от приембила. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис по точка 15 от преембюла. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис по точки 16 и 16а нов от преембюла. Край на гласуването. Приема се компромис по точка 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис по точка 18 от приембила, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис по точка 20 от приембила, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис по точка 21 от приембила, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 192 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 194 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 193. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по точка 22 от приембюла, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 196-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромис по точка 23 от приембюла. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по точка 24 от приембила, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по по точка 25 от приембила, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 209 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто на Комисията по рибарство. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменено ни е пето на Комисията по рибарство. и 210. Те са идентични. Моля, гласувайте по двете изменения. Край на гласуването. Приемат се. Компромис по точка 28 от преембюла. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис по точка 28А нова, 28Б нова и 29 от преембила. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 221. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по точка 30 от преембила. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по точка 31 от приембила. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по точка 33 от била. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2 на бюджетната комисия. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 229 то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис по точка 39 от преембюла. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме текста с внесените изменения по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 40 за, 10 против, 5 въздържали се. Гласуване по решението за започване на преговори за мандат и състава на преговорния екип. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 44 за, 9 против, 2 въздържали се. Поздравления за докладчика. Colleagues, give your hands a bit of a your hands a bit of a rest till we get to the next vote. Преминаваме към следващото гласуване.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 становището на нашата комисия за преразглеждане на многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 година. Докладчикът е Лаура Аджея. Изменение едно. Готови ли сте, колеги? И така, изменение едно. колеги, ако обичате, заемете местата си, тъй като ще продължим с гласуването. Готови ли са всички? Изменение едно. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Прието. Изменение шесто. Край на гласуването. Отхвърлено. Изменение седмо. Край на гласуването. Прието. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Изменение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 17 изменение. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Прието е. Изменение 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Компромис 4. Край на гласуването. Прието е. Изменение 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Компромис че 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Текст is modified. The... Гласуваме изменения текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 41 на 6 на 4 гласа. Поздравяваме за докладчицата. Сега преминаваме към следващия доклад. Обмен на информации. Um, if you listen carefully, the next point in the agenda is... И така. Преминаваме към следващата точка за обмен на информация за граждани на трети страни и Европейската информационна система за съдимост. Искам да попитам дали докладчикът иска да вземе думата. Не? Добре. Колеги, искам да ви уведомя, или по-скоро да трябва да попитам докладчика. If all the members support this. 15. Okay, colleagues, we've had a EPP uh, group request for a roll call. Имаме разделно гласувано по компромис 8, 12, изменение 400. Това е, е молба от НП. Докладчикът го приема. Няма възражение. Е, зелените и ЕФТ искат разделно гласуване по 36, 45 52. Добре, няма възражение. Тогава продължаваме с гласуването. Компромис 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 8А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Край на гласуването. Прието е. Компромис 8 б Разделно гласуване. Част първа. Електронно гласуване. Моля, гласувайте сега. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвалено е. So we now go to amendment 36. 36 изменение. Моля, гласувайте сега. Е, тоест, да, гласувайте електронно. Гласуваме изменение 36-то. Защото резултатът по първата част е такава, че минаваме директно към изменение 36-то. Край на гласуването. Прието е. 39-то. Моля, гласувайте. Извинявайте, колеги, аз се обърках. Ще гласуваме 37 и 38 изменения, които са идентични. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Прието е. И така, е, изменение 14 и 41. Те са идентични. Гласуваме по тях, моля. Край на гласуването. Прието е. Изменение 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 44-то. Край на гласуването. Прието е. 46-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Четвърто. 47. Край на гласуването. Прието е. 49. Моля, гласувайте. So what do we go to then? Uh, uh, colleagues, um, I made an error. Извинявайте, спърках. Не трябваше да гласуваме 49-то, то пада, така че преминаваме към 50-то изменение. 50-то изменение, моля гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. 52 изменение. Моля, гласувайте. Пъдесет и второ е гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Прието е. 53-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 54-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 55-то. Моля, гласувайте. Край на гласуване. Прието е. 16-то измерение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 17-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 57. Край на гласуването. Прието е. 18-то изменение. Моля, гласувайте. Това е гласуването. Прието е 19-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 58 е. и 59 заедно гласуваме. Край на гласуването. Прията. Е. Компромис пети. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прията. Е. Точка от преамбила едно Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Изменение четвърто. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Изменение пето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Трето, компромис трети. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 25-то изменение. Моля, гласувайте. Крайне пасуването. гласуването. Прието е. Двадесет и шесто изменение. Моля, гласувайте. Не гласуваме четвърти компромис, защото приехме 36-то изменение. Край на гласуването за изменение 26. Да, е прието. Компромис 5. Първата част. Моля, гласувайте по първата част. Край на гласуването. Прието е. Втората част. Край на гласуването. Прието. Шесто изменение, шести компромис, извинявайте. Край на гласуването. Прието е. Изменение 300. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 32. Край на гласуването. Прието е. Изменение 9. Моля, гласувайте. Край гласуването. Прието. Изменение десето, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Е. Компромис 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Е. Гласуваме електронно целият текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 45 на 4 на 2 гласа. А сега гласуваме решението за мандата на екипа за преговори. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Прието е. Поздравление за докладчика. to our next vote, colleagues. Следващото гласуване, колеги, е протокола за незаконна търговия с тютюнови изде... тютюневи изделия. Докладчикът е Мартина Андерсън. Нямаме изменения. Okay, so final vote. Гласуваме целият текст. Извинявам се, колеги. Оморих се доста. Значи тук гласуваме само по веднъж целият текст. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Прието е. Поздравление на доклад... за докладчицата. Следващият доклад е единен формат за визи. Това е докладът. Госпожа Калфман е докладчикът. Гласуваме решението за откриване на преговори. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Прието е. 46 за, против 2, 3 въздържали се. Сега гласуваме за екипа за преговори. CR Timothy Kirkhope, Shadow Rapporteur for Audi, Gerard Dupre, Shadow Rapporteur for GUI NGL, Costas Chrysigonis, um, Shadow Rapporteur for the Greens, Bodil Valero, and the Shadow Rapporteur for the FTD is Beatrix von Storck. Чухте екипа за преговори. Благодаря ви, колеги. Сега преминаваме към Европейския пътен документ привръщане на, незакон, на, на незаконно пребиваващи граждани от трети страни. Гласуваме еднократно за мандата за откриване на преговори. А, всъщност, изчакайте, колеги, тук има списък за гласуване. I think so, but we need to be sure that who is here. Colleagues, if we just pause for one second, I'm going to get my correct voting list. Yes, yes. Oh, by the way, the rapporteur is Mr. Hala Aho. Sorry, you should have mentioned that as well. Докладчикът е господин Халала Ахо. Okay, ready? This is it. Okay, colleagues, let's proceed to the vote. И така преминаваме към гласуването, колеги. Най-напред гласуваме хоризонталното предложение – Първото изменение е хоризонтален компромис. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. The vote is closed. That is carried. Прието е. Изменение 20. You want me to mention? Colleagues, um, I should I should have mentioned at the beginning. Колеги, трябваше да предупредя, че госпожа Вержа иска разделно гласуване по изменение 13. Ясно е. Защо госпожа Верже не иска думата? Ако няма възражение, продължаваме така. Извинявайте, че не ви предупредих предварително. И така, гласуваме изменение 20. Гласувахме ли вече? Всъщност. Моля ви, не ме обърквайте допълнително. А, гласуваме, значи, изменение 20.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 Да, ако мога да уточня. Не беше добре формулирано това изменение, защото погрешно и това беше влязло погрешно в компромисния текст за спазване на Европейската конвенция за правата на човек. Не виждам защо трябва да се противопоставяме именно на това. На Европейската конвенция. Yeah, yeah we'll, we'll, vote on, we'll vote on 30 when we reach it, but I did ask. Да, да, ще гласуваме изменение 300, когато, когато стигнем до там, но... И така. Е, гласувахме 20, може ли да преминем към 20, 21? Значи край на гласуването за 20. То е отхвърлено. Сега гласуваме 21. Край на гласуването. Отхвърлено е. Компромис 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 12, то моля, гласувайте сега. That's, that fell. So scrub that. So we're now in a... Не, то пада. Сега гласуваме всъщност 74-то. Моля, гласувайте 74-то. Край на гласуването. Прието е. Компромис 14. Моля, гласувайте. А, всъщност имаме разделно гласуване. Първата част гласуваме. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Прието е втората част. Край на гласуването. Прието е. Thank um, you. Amendment 80. The vote is open. Изменение 80. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. 87 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Компромис 15. Моля, гласувайте. Значи гласуваме 15-то изменение. Е, 15-ти компромис, моля. Край на гласуването. Отхвърлено е. 92 изменение. Край на гласуването. Отхвърлено. 46-то изменение. гласуването. Отхвърляме 18-то изменение. Край на гласуването. Отхвърлено е. 90-то изменение. Край на гласуването. Прието е. 92 изменение. не гласувайте. Край на гласуването. Прието. 16 е. то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 94-то, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлен. Компромис 16. Моля гласувайте. Край на гласуването. Прието е. see, but Amendment 19. Изменение 19. Моля, гласувайте изменение 19. Край гласуване. Прието е. Компромис едно от преамбюла. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Компромис 2. Е, извинявайте, из, изви, извинявайте, изменение 22 гласуваме сега. Край на гласуването. Отхвърлено. Изменение 25. Край на гласуване. Прието. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Двадесет и осмо изменение. Край на гласуването. Прието. 29-то изменение. Край на гласуването. Прието е. И така. Стигаме до 300 изменение, за което ви предупредих. Госпожа Верже иска иска разделно гласуване тук. Моля. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Прието е. Компромис 3. Край на гласуването. Прието. Компромис 4, моля гласувайте. Край на гласуването. Прието. Компромис 5, моля гласувайте. Край на гласуването. Прието. Компромис 6, моля гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Изменение 41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. Изменение четвърто. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Първата част. Моля, гласувайте по първата част. Край на гласуването. Прието. Втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 42. Не, извинявайте, то пада. Изменено, изменение пето, първата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 47 изменение. Край на гласуването. Прието. Компромис 8. Първата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Десет и второ изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 54-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 53-то. Край на гласуването. Прието. 55. Край на гласуването. Прието е. Седмо изменение, първата част. Моля, гласувайте. Край на гласуване. Отхвърлено. Втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. Компромис 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 57 изменение. Това е разделно гласуване. Първата част гласуваме най-напред. Край на гласуването. Отхвърлено втората част. Край на гласуването. Отхвърлено. Осмо изменение. Край на гласуването. Отхвърля. Изменение девето. Край на гласуването. Прието. 59-то изменение. Край на гласуване. Отхвърлено. 60-то изменение. Край на гласуването. Отхвърлено. 61-во. Край на гласуването. Отхвърлено. 62. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 63. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Компромис 10. Моля, гласувайте. Е, гласуваме първата част, моля. Край на гласуването. Прието е втората част. Сега гласуваме на е компромис 10. Край на гласуването. Отхвърлено. Изменение 64. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърляме. 65-то изменение. Край на гласуването. Прието е. Компромис 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 68 изменение. Край на гласуването. Прието е. Компромис 12, първата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуване. Прието е. И така, гласуваме по целия текст. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Прието е. 39 на 2 на 9. Сега гласуваме за откриването на преговорите и мандата на преговарящия екип. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Прието е. Поздравление за докладчика.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 Нека да уважим докладчикът на, по тази е, точка е, 11 към окончателна система на ДДС и борба с измамите с ДДС. Докладчикът Докладчикът по становището е господин Агилар, Лопес Агилар. Той ще представи е, проекта установището на доклада за, на ИКОН за окончателна система на ДДС и борба срещу измамите, но все пак призовавам да бъдем малко по-тихи, колеги. Напускайте залата, но пазете тишина. Заповядайте, имате думата. Yes, thank you, Chair. I'm well aware that we're all <laughs> a bit tired, a bit tired after да, напълно съм наясно, че сме уморени след толкова дълго гласуване. Нормално е. Но ако ми позволите, само няколко минути ще отнема, за да споделя е, коментарите по въпрос, спорните въпроси по, един, на, по едно най-важно досие. Сега става дума за създаващо се наказателно право в името на директивата ПИВ, т.е. защита на финансовите интеректи посредством методите на наказателното право. От години работиме по тази тема. От миналия мандат също започнахме, още не сме е, я приключили и на там трябва и да вървим. Имаме още какво да направим за защита на финансовите интереси на ЕС. Това, както знаете, е ключов елемент от е, програмата и, полици, е, и политиките на Европейския съюз за увеличаване на доверието на гражданите като цяло а също и така и да направим необходимото парите да се разходват по съответните правилни начини. Ние сме наясно, че доверието в ЕС намалява и това не се случва скоро, вече от години е така. Не следва да забравяме, че става дума за един инструмент, с който да възвърнем в някаква степен това загубено доверие. 40 до 60 милиарда са евро са загубите от ДДС, причинени от организираната престъпност и от около 80% са така наречените верижни измами, сериозни е, измами с ДДС в трансграничен мащаб. Тук трябва да се съсредоточим, т.е. на сериозните измами с ДДС, които имат измерения и е, трансгранично. Като се има предвид, че в момента сме в економическа и социална криза, която продължава от години. И е, съответно събраните до сега несъбирани средства заради измами могат да бъдат използвани в спешни, за спешни проблеми. Предложението на съвета по директивата за защита на финансовите интереси, така наречената директива ПИВ, в момента са стигнали до задънена улица. Вече твърде дълго продължава е, това. Единият основен проблем е включването на директивата за ДДС, на ДДС в обсега на предлаганата е, директива. Това се предлага от комисията и парламента. Включването на ДДС в директивата ПИВ ние сме за това, но съвета, независимо, че има съдебна практика на Европейския съд, няколко дела има по този случай, поне 8 разгледани от е, е, Европейския съд от 2015 на, насам. Там е, в решенията на съда ясно се заявява, че ДДС трябва да бъде включено като е, източник за бюджети на Европейския съюз. Ние е, излизаме с доклад е, за окончателна система на ДДС и борба срещу измамите с ДДС. Имко е водеща, е Либе и Конт са свързани също по 54-то правило, член от правилник. Въпросите, свързани с правомощията на нашата комисия, се разглеждат в становището, за което аз съм докладчик – ЕКОН също ще излезе с становище. Нека да обобщя нашата позиция. Директивата ПИВ трябва да включи и ДДС. Това е първо. Второ, да се създаде единна, силна, независима европейска прокуратура, за да може да се преследват извършителите на нарушения по директивата ПИВ. Това е по първоначалните планове. Също така ние предлагаме да се доразработи директирата ПИВ е, и да започне тя да действа ефективно, за да се създаде е, възможност да се създаде и Европейската прокуратура. Но, за съжаление, тези въпроси не намират а, никакъв напредък в съвета. И според нас а, нерешаването им е в ущърп на европейския бюджет и не бива да бъде толерирано. Един от най-удачните начини да се борим с нарастващия евроскептицизъм и нарастващия популизъм е да се справяме успешно с управлението на обществените средства в ЕС. Така че ние не е необходимо да действаме и за това предлагам да продължаваме да оказваме натиск върху съвета, да престанат да се съпротивляват по този въпрос – Обсъждал съм темата с представители на съвета нееднократно. Още с холандското председателство и с сега застъпващото председателство. Целта ни е да приключим Ще отразя коментарите на колегите и ще ги е, дадем към е, доклада на ЕКОН. по е, ДДС, за да може да излезем със становище по застоя а, е, на директивата ПИФ, за да можем да, го, да преодолезем този преодолеем този застой възможно най-скоро. Някои от докладчиците в сянка са тук. Нека да им дам думата. От името на НП, от името на господин Здеховски и от името на НП искам да благодаря на докладчикът Фернандо Лопес Агилар за отличното организиране на работата да се създаде окончателна система на ДДС и да се борим заедно срещу измамите с ДДС, винаги е било наш приоритет. И ако има силни и координирани действия на европейско ниво в съвместие с националните власти европейските институции като ОЛАФ, можем да се борим с прането на пари и измамите с ДДС. Нашата група подкрепя проекто становището, защото то се занимава с проблемите с директивата за защита на финансовите интереси и Европейската прокуратура и не излиза от ресора на нашата комисия. Благодаря. Thank you very much. Um... Благодаря, казва и председателят. Някой друг иска ли думата? Не. Добре, тогава благодаря а, за това, че присъствахте. Срокът е 9 юни, 12 часа на обед. Благодаря за презентацията. Съжалявам, че беше толкова шумно в залата. Благодаря и на Микел за реакцията. Благодаря на всички колеги, които останаха до края на заседанието. Ако няма нищо по точка разни, вероятно на 6 юни, ако има одобрение, ще имаме следващото заседание. Ще ви кажем, когато е ясно, когато е ясно, ако не на 13 юни. Благодаря.